госпожа Балцани за 4 минути. Благодаря. Мандатът за тристранната среща определя бюджетната процедура. В момента сме стигнали етапа, на който органите започват дебат за основните резултати, от които имаме нужда. Ето защо бих искала да изразя надежда тристранната среща да е възможност, която да не пропускаме. Ние започнахме процедурата с реализъм. И държавите членки прилагат трудни политики, за да консолидират своите бюджети. Тези политики би трябвало да бъдат съпоставени с потребността економиката да се задвижи отново, да се привлекат инвестиции и така нататък. Ето защо Европейският бюджет е единствената възможност, която да подпомогне разходите за инвестиции, Както казах, бюджетът играе много важна роля и отрешаващо значение е да започнем с възоснова на целите заложени в стратегията 2020. Всъщност това би трябвало да е първата стъпка в изпълнението. Стратегията е инструментът, който ние сме избрали, а, за да направим така, че нещата да започнат да се придвижват напред. В страната, в центъра на тази стратегия трябва да бъде а, надежност и реализъм. В момент в момента последователността, убедителността, целите на стратегията 2020 са изключително важни фактори, за да постигнем стабилност в Европейския съюз. Имам предвид общата ни валута. Има, разбира се, и други факти. В момента в Средиземноморския регион, например, изисква Европейският съюз да формира едно външно измерение а, не виждаме в момента кой знае колко силна лидерска роля от страна на Европейския съюз. Ето защо а, бюджетът е инструмент, а, който има значение не само за а, бъдещето. А, Необходимо е да използваме, без да се колебаем, европейския бюджет като инструмент за борба срещу кризата. А и също да се противопоставим на някои политики на държавите членки. С бюджетът ние искаме да осигурим сигурност на Европейския съюз. Не би не би трябвало да допускаме тази възможност за ползотворен обмен на становища. Доку... Бюджетът е изключително важен документ, който ни дава възможност да изпратим а, сигнал за това, че в Европейския съюз а, сме способни да работим заедно. Председателят благодаря, комисарят Левандовски. Господин председател, госпожо докладчик, аз съм тук, за да изслушам вашите становища по проекта доклада, представен от комисията и по мандата за тристранния диалог. Престои ни важна работа – и на този тристранен диалог ще имаме възможност да обсъдим важни за Европейския парламент елементи. Това бе ясно посочено в изложението на докладчика. В необичайните обстоятелства, в които се намираме, изготвянето на бюджета за 2012 година не може да се случи по стандартния начин – трябва да се предвидят специални инвестиции за економически растеж и за заетост. Е, трябва Необходими са инвестиции дори по време на криза, за да се подкрепи европейската економика. Затова в бюджета за 2012 година ясно очертахме приоритетите, свързани с стратегията до 2020 година. Става дума за 2,6 милиарда или 43% от проекта бюджета. Увеличихме и разходите по Лисабонския договор. Във втората част е, на отговора на, на реакцията е, на тези потребности е един много строг подход от страна на комисията и много строга оценка на политиката. Трябва да се види е, къде тя работи и къде не работи, при кои програми и е, къде бюджетът е по-нисък от е, предходната година. Бюджетът за 2012 година е 9, с 9 милиарда под а, горния прак за 2012 година в многодишната многогодишната финансова рамка. Това не е достатъчно. Трябва да се заделят повече средства, особено що се отнася до събитията, свързани с а, случващото се от, на юг от а, Средиземноморието и затова трябва да предприемам специални мерки – и над 1 милиард и 350 милиона евро са заделени за страните на юг от Средиземноморието във връзка с събитията там. Това означава за следващата година близо 500 милиона. И инструменти за гъвкавост от 253 милиона евро. С 4,9% би трябвало да се увеличат бюджетните кредити за плащания, които са свързани с плащанията по правните задължения, които по натрупаните задължения, които естествено се увеличават към края на многогодишната финансова рамка, а за 2012 година се намираме с 8,9 милиарда евро под тавана за тази година, както вече казах. Има случаи, в които средствата по някои програми вече са изчерпани, но дори по отношение на кохезионната политика сме под първоначално заложените горни прагове за 2012 година. Много научихме от преговорите по бюджета от 2012, за 2011 година. И за това имаме нужда от подкрепата на парламента, за да се погрижим и за консолидация от една страна и е, за економическо развитие и заетост от друга. И се надявам, че тази година процедурата ще мине по-гладко. Благодаря, господин комисар. От името на Комисията по външни работи за минута и половина има думата госпожа Мунис. Е, Благодаря, господин председател. бюджетът за 2012 година трябва да бъде увеличен, но само със средствата, които са необходими за да бъдат изпълнявани проистичащите от законодателството задължения на Европейския съюз. Необходимо е европейската политика да бъде финансирана. Европейският съюз всъщност представлява добавена стойност за европейската и националната политика и ние сме съгласни с докладчика, че е необходимо в рамките на стратегия 2020 да се постигне по-добра конкурентоспособност на пазарите. Но не трябва да забравяме, че службата за външна дейност на Европейския съюз не се финансира достатъчно и външната политика като цяло. Целите на комисията и на съвета са формулирани, обаче финансовите средства, които ще бъдат увеличени с 2,2% няма да стигнат, защото е, се компенсират с инфлацията. Ние имаме задължение да постигнем международна стабилност, мир и да опазваме правата на човека в света. Това са е, теми, които се разглеждат в Комисията по външна политика и е, това, не означава, това означава, че бюджета трябва да отразява тези приоритети. И когато си помисля за Близкия изток и в частност за Палестина, бюджетът в Европейския съюз страда от съкръщенията, които ще бъдат предприяти. Ние не можем да придружаваме мирното развитие в Близкия изток и всяка година обаче комисията представя цифри, които са все по-низки и това не ни дава възможност да следваме нашите политики. Важни са тези неща, е, господин комисар, обаче това не трябва да става за сметка на други политики. Например, Латинска Америка. Там има недостатъчно финансиране и то в исторически аспект. Там се замразяват финансови средства, които са необходими в рамките на ИЦ+. И това не се дължи на факта, че няма решение за правно правното основание на проекта. Не, проекта за стабилност трябва да бъде разширен, а за това се изисква необходимото финансиране. Многостранните аспекти също са важни. Например, подкрепа на жените в света. Средствата за това не са достатъчни трябва да се е, постигне и гъвкавост при бюджета. Благодаря. Благодаря от Комисията за бюджетен контрол, господин Хацимаркаки, за минута и половина. Господин председател, от името на Комисията за бюджетен контрол трябва да кажа, че много често Европейският съюз е опрекван в разхищение на средства. И тъй като ние отговаряме за средствата, а и държавите членки, Тук мога да кажа, че е, британският министр-председател Кемерън е, казва, че не е необходимо да се предвиждат повече средства, а да се изразходват по-добре. Всички английски програми бяха спряни през 2010 година. Защо е така? Защото правилата са много сложни. Затова искам да се обърна към колегите, но и към комисията, заедно с държавите членки да се борят за по-прости правила и процедури, за по-добри системи на надзор и за въвеждане на нови елементи елементи, например в политиката за изследователска дейност. Ако примерно въведете някаква награда за особено сполучлив иновативен проект, това би било добре. Същото се отнася и за кохезионната политика, където е, заеми отпуснати за определени проекти биха постигнали много добър ефект. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Хацимаркакис за Комисията по заетост госпожа Барас. Благодаря, господин председател. Приоритетите, определени от Комисията по заетост, изхождат от, един, от една тревожна констатация. Економическата криза продължава без работа са 23 милиона, от тях 5,2 милиона младежи. Основните насоки за политиката на заетост – беше предмет на искане от Европейския парламент. И именно да не се гледа на заетостта като на второстепенен а, въпрос. когато се определят приоритетите за периода 2011 и 2012. Ето защо е необходимо да се отчетат пете цели на стратегията 2020 увеличаване заетостта, намаляване на лицата страдащи от бедост. Комисията подчертава, че както че е необходимо да има взаимоотношение на взаимно допълване между националните бюджето и бюджетите на Европейския съюз. Ние благодарим на докладчика, защото знаем, че тя е, е съгласна с приоритетите на нашата парламентарна комисия. Благодаря. Господин Сорян има думата за една минута. Благодаря, господин председател. От името на Комисията по регионални въпроси искам да кажа, че сме обсъдили предложението и можем да го приемем. Смятаме, че докладът е изготвен изключително внимателно, подготвени и за тристранния диалог, подготвени и за цялата процедура по бюджета. За Комисията по регионално развитие основният въпрос е финансирането на политиката за сближаване – по време на 7 годишния бюджетен цикъл стигаме до един момент, в който държавите членки добиват капацитет да освояват много повече средства, отколкото началото. Страните които аз познавам миналата година, са освени два пъти повече средства, от колкото предходните години. И се надяваме, че политиката за сближаване ще получи подкрепа. Благодаря, господин Сориан. Една минута за госпожа Капла Сантос. Благодаря, господин председател. По отношение на селско-стопанската политика искам да посоча две неща. Няма толкова големи пред проблеми предвид факта, че 90% от разходите са направени във втората половина и ние подкрепяме увеличаването на директните помощи, защото вие знаете, в селскостопанската политика всичко е в прогресия. Има всъщност няма много големи трудности при е, разходите за развитие на селските райони, но аз е, мисля, че в условията на криза каквито имаме сега, където трябва да се извършват економии, мисля, че е, трябва да подкрепим, особено втория случай. Едно нещо е особено важно за мен. Аз мисля за някои специфични програми, например за плодовите насъждения, а също и за онези, които са засегнати най-много и при тях помощите бяха намалени значително. Финансови средства трябва да бъдат предоставени, за да може с помощта на механизма на, за интервенция да се направи необходимата намеса. Обаче, когато е, имаме криза, думата солидарност не трябва да остава на хартия, тя трябва да се прилага на практика и затова комисията трябва да коригира тази несправедлива ситуация. Благодаря за Комисията по економически и парични въпроси, господин Лудвиксон. Благодаря, господин председател. Нашата комисия би искала да изтъкне три приоритета. Първо, трябва ни нов орган за финансов контрол в Европа. Това е задължително за стабилността на финансовите пазари. Сред новите задачи трябва да се предприемат усилия в областта на научните изследвания. Също така, планирането на органиграмата трябва да се адаптира. Освен това, пакета за економическо управление трябва да се управлява по ефективен начин от самото начало на влизането му в сила. Освен това е необходима необходима възможност за маневриране. Благодаря ви. Благодаря. Комисията по индустрия, господин Бутикофер. Благодаря, господин председател. Господин комисар, госпожо докладчик, искам първо да благодаря на докладчика от името на нашата комисия за нейната интензивна е, работа и за доброто сътрудничество. Аз мисля, че с това тя дава много добър пример. Господин комисар, вие посочихте, че ние не трябва да правим бизнес as usual, да работим както до сега. Това е вярно, обаче когато се погледнат е, приоритетите, промените по енергетика в стратегията Европа 2020, веднага добиваме впечатление, че комисията проявява тенденции към бизнес as usual, защото приоритетът не е достатъчно добре финансиран. Дори се стига до съкръщаване на средства в една много важна сфера на енергийната политика. Както казват американците, да се използват средствата където са необходими, а не да се правят обещания, които са неизпълними. Второ, комисията по индустрия ще се погрижи е, увеличаването на разходите като при проекти като е, ИТЕР и ПАА е да не се отразяват повече на бюджета. Мисля, че това са предложения, които ще намерят отклик и накрая става дума за малките и средни предприятия. Ние искаме да поставим приоритетите така, че те да имат достъп до е, иновативни финансови инструменти и програми за изследване и развитие. Сега за госпожа Келър. Благодаря. Комисията по граждански свободи приветства увеличението на средствата за свобода, правосъдие и справедливост и сигурност. Смятаме обаче, е, че трябва съществуващите програми да бъдат внимателно оценени, преди да се предоставят е, допълнителни средства. Мисля, че има, е, смятаме, че има къде да се намерят възможности за синергия между различните програми. Според нашата комисия трябва внимателно да наблюдаваме случващото се в момента и е, да подобрим капацитета в областта на миграцията и на защитата на ромите. И накрая е, Комисията по граждански свободи смята, че една голяма част от е, бюджета трябва да бъде сложен в резерва, и трябва част от разходите за персонала също да бъдат прехвърлени в резерва, докато има ясна информация. Благодаря, госпожо Келер. Господин Салдаргас не е в залата. Давам думата на госпожа Матера от името на Комисията по правата на жените. Колеги! Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много трудна е економическата и финансова криза и тя показа, че наистина има трудности в държавите членки, които се опитват да намалят своя дълг. И много важно в случая е да подкрепим основните сектори. Стратегията 2020 тук се поставя в центъра и предлага решения за разсичане на този възел комисията показа нужното чувство за отговорност, така че средствата, които са планирани, да бъдат използвани по предназначение. Аз като докладчик е, от Комисията за жените съжалявам, че твърде малко средства са определени за някои програми. А, тук е, става дума за важни програми за борба с бедността, програми за младеща, за е, равнопоставеност на половете. Предвидено е съкръщаване по тези програми и трябва да се вземат също мерки, за да се подкрепят и програмите за насилие срещу жените. В бюджета 2000 2012 трябва да се предвиждат възможности за конкретен отговор на предизвикателствата в Европа. Благодаря, госпожо Матера. Сега преминаваме към а, говорителите на отделните политически групи. Е НП. Благодаря, господин комисар, дами и господа. Задачата за трите институции работещи по бюджета не е лесна. Ние трябва да решим какво ще бъде нивото на ресурсите с оглед на задачите, проблемите и предизвикателствата пред Съюза. Е нужен е баланс между потребността от растеж и необходимостта от економии. Парламентът разглежда този документ и смятаме, че това е важна стъпка. Европейската народна партия би искала да допринесе към работата на докладчика. Благодари ми за това, което е извършила. Смятаме, че трябва да се осигурят ресурси за стратегията Европа 2020 която трябва да е в центъра на бюджета за 2012 година. Това би трябвало да бъде лост подпомагащ държавите членки в усилията им да се възстановят от кризата. Необходими са ни средства за заетост, за научни изследвания, за подкрепа на малките и средни предприятия. Смятаме, че само като инвестираме в тези сектори, ще помогнем на Европа да излезе от кризата. Подкрепяме идеята за европейска добавена стойност. Това може да се постигне чрез бюджета и правилно финансово програмиране. Един конкретен въпрос, който възниква тук е искането да се премахне финансиране, което не се изразходва и остава в бюджета на Европейски съюз, но това трябва да бъде отчетено в многогодишната финансова рамка. В момента ние не разполагаме с необходимото правно основание. В заключение искам да кажа, че онова, което вършим сега, трябва да се основава на балансиран подход и на добро взаимоотношение с държавите членки. Това е много важно, ако искаме да направим нещо за 500-те милиона граждани. Благодаря от името на социалистите. Минута и половина госпожа Херцог. Благодаря, господин председател. Пристигнах точно на време. При... Добро утро на всички. Бюджета за 2012 година е по-малкият брат на пакета за економическо управление, тъй като има същите цели, а именно – създаването на добри условия за постигане на економически и финансов баланс, увеличаване на конкурентоспособността, създаване на работни места с съответните бюджетни инструменти. Необходими са ни резултати. Трябват работни места, трябва економически растеж, индустриална политика. С други думи, трябва ни една силна европейска економика – не можем да се надяваме брутния вътрешен продукт да се увеличи просто е и така в настоящите условия на едно слабо и нестабилно евро и няма как да увеличаваме, очакваме държавите членки да се справят идеално в тази ситуация. Затова Европейският съюз трябва да подкрепя гражданите и трябва да проведе до край е, стратегията за Европейския съюз до 2020 година. Именно Европейския съюз трябва да поеме тази роля. Е, тук говорим и за един вид индустриална революция, така че бюджетът за 2012 година е отрешаващо значение тук. Става дума за втората година от тази 10 годишна програма. Не можем да отлагаме, не можем да заявим е, пред европейските граждани, сега ще урежем бюджета. Бюджетите е, за 2012 и 2013 година трябва да служат на програмите в рамките на, е, на рамкова програма 7. Господин Хаглунд. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчика за чудесната работа, която тя е свършила. И сега искам да посоча, че в основата на всичко е стратегия 2020. Ние имаме съответните програми и трябва да започнем работа. Това е много решаващо за стратегия 2020. Имаме една доста сложна процедура, която действаше миналата година за 2011 година. Нещата също не са толкова безпроблемни и това малко нарастване за 2012 година, да, ние гледаме всичко това с, с загриженост и по тази причина сме представили предложение да доближим бюджета до реалността и днес ще гласуваме и за това по-късно. Искам да подчертая, че всяка година отделяме твърде много средства за определени сектори. Въпросът е дали там не са необходими промени и оценки за ефективността на работата в тези сектори. Бюджетът не може да бъде толкова всеобхватен, както предвижда комисията, но съветът трябва да осъзнае, че с нулев растеж ние няма да вървим напред. Необходими са ни ресурси, инвестиции, необходим ни е един добър среден път и моята политическа група смята, че можем да го намерим, така че да изпълним отговорностите си. Благодаря. Сега групата на консерваторите и реформаторите, господин Бокрус. Гръцката държава е технически фалирала. Европейските институции не, усп... не разбират характера на проблема. Това не е криза на ликвидност, а криза на платежоспособност, която отразява липсата на конкурентоспособност на гръцката економика. Натрупането на допълнителен дълг е, е вредно. Част от дълга трябва да бъде отписан френските, германски и гръцки банки трябва да се рекапитализират. След като са закупили огромно количество облигации, Европейската, от Европейска централна банка в трудно положение. Когато при 20 години започна прехода в бившите е, страни от е, източна е, Европа, е, започнаха, започна процес на реформи на Европейска централна банка, следва практиката на банките в комунистическите страни. Е, ето това е контекста, в който трябва да гледаме на бюджета за 2012 година. Иллюзия да смятаме, че могат да се увеличат вноските. Писмото на пред на ръководителите на пет страни не трябва да се пренебрегва. E Мандата на делегацията на Европейския парламент на тристанната среща трябва да бъде по-скромен. Благодаря, господин Бокруш. Госпожа Господин председател, уважаеми колеги, господин комисар, аз искам генерално да подкрепя казаното от комисар Левандорски, че във време на криза трябва да се погрижим за правилен баланс между необходимостта от економии и е, добро използване на средствата е, също така това от една страна и от друга страна готовност за инвестиране в нови дейности, за да не потъпкаме економиката. Аз споделям тази генерална линия и това трябва да бъде мащаб за нашия бюджет. Но възниква въпроса дали е, това е правилното искане, което формулира комисарят и дали е, това искане може да бъде изпълнено. Тук има доста е, точки, по които може да се отправи критика. Когато става дума за ИТЕР, например, установяваме, забравяме, че това е един от проектите, където се е, влагат най-много средства и следващата година се е, предвиждат 740 милиона евро. И това ли е правилният знак в тези времена да се отнемат средства от други изследователски проекти и да се влагат там? Ако искаме, например, да е, следваме политика за опазване на климата, би трябвало да не поставяме този проект като толкова голям приоритет. И за това аз мисля, че ние не би трябвало да подкрепяме едно подобно решение. Благодаря. Обединената левица, господин Парташ. Е Благодаря, господин председател. Моята политическа група е съгласна с предложения мандат за преговори с правителствата. Трябва да повдигна обаче един политически въпрос, който не е включен в този документ. Става дума за случващото се в Гърция, а и в моята страна, Португалия. Наскоро господин Юнкер каза, че тези две страни а, може би и други страни от е, еврозоната скоро могат да се озоват в е, ужасяващ цикъл от мерки по затягане на бюджета и нови мерки по затягане на бюджета. Затова трябва да гледаме отвъд 2013 година и трябва да се предостави финансиране по структурните фондове специално за тези страни. Така ще се погрижим да няма проблеми при съфинансирането, за да може да се насърчи заедостта и да се създаде създадат инвестиции. Благодаря, господин Порташ. От името на Европа на свободата и демокрацията, госпожа Андреасен. Благодаря. В момента ние говорим за това как Гърция може да бъде спасена от неизправност, която да би предизвикало буря в света. Парламента иска 5% увеличение на бюджета. Това е, не може да бъде представено убедително на данакоплаците, нито пък засилва доверието в институциите. Европейският бюджет няма да ни извади от кризата. Има няколко области в бюджета, в които знаем, че можем да съкратим разходите, финансирането на проекти, в които има нередности или, за, или там, където се пренебрегват правата на гражданите. Парламентът трябва да гласува за намаляване на бюджета за 2012 година. Здравия разум изисква това. Ако това не стане, гражданите ще трябва да разчитат на държавните ръководители за защита. Благодаря. Благодаря. Господин Хартонки, една минута. Господин председател, днес говорим за бюджета 2012 година и моята партия ПФФ е съвсем ясно срещу увеличаването с 5% на средствата. Непрекъснато се лансират нови инициативи, влагат се средства в безсмислени европейски агенции, които само струват средства на дънакоплатеца. 1,3 милиарда, например, са вложени в проекта ИТЕР. Средствата би трябвало да бъдат взети от други източници в многогодишната финансова рамка. А всъщност всяка държава членка има право на вето върху бюджета. Би трябвало да е така. Това е просто невероятно правителството на Нидерландия, например, би могло да се възползва от възможност да се приеме бюджета само тогава, когато не се прекрачват определени критични граници. В Европейския съюз страните членки трябва да използват своето право на вето. Благодаря. Сега, господин Гарига. Благодаря, господин председател, господин комисар Левандовски. Искам да посоча, че ние ви подкрепяме тази година мандата за изготвяне на бюджета е от много голямо значение, много по-голямо отколкото през предишните години, защото през 2012 година ние ще трябва да преговаряме и по предстоящата многогодишна финансова рамка. В трилога, проведен миналата година, имаше големи трудности, не функционираше добре този трилог миналия ноември и за това ние се надяваме институциите през тази година да постигнат по-добър консенсус, отколкото миналата година депутатът Балцани, госпожа Балцани, предложи един много добър мандат и в доклада се съдържат всички условия, при които ще се разговаря за следващата финансова рамка. Именно стратегия 2020 е много важна. също така въпросът за, неразпределение, за неразпределените средства и също така всички важни теми, които се предвиждат за бюджет 2012 и за многогодишната финансова рамка. Ако трилогът е, протича добре, то тогава резултатът от него за 2012 година ще постави своя отпечатък върху преговорите по е, финансовата прогноза. Предвидени са кредити за плащания и ние ще трябва да видим какви проблеми ще възникнат с плащанията по инструментите за солидарност. Благодаря. Благодаря, господин Гарига. За минута и половина, госпожа Колие. Искам да благодаря на докладчика за е, високото качество на доклада на тристранната среща се подчертава необходимостта а, е, да се работи в съответствие с стратегията 2020. Изисква, в е, държавите членки настояват за економии, като пренебрегват потребностите на гражданите. Както много от моите колеги, аз бях информирана от пресата, че Европейската комисия възнамерява да намали драстично по помощта за държавите, за, за определени програми, които са изключително важни. В момента се предоставя по, по едно евро за, за хора, които страдат от изключителна бедност. Не бива да допускаме национален егоизъм, защото това говори за морален фалит на Европа. Често се казва, че цивилизованото общество се измерва с помощта за най-слабите. Това означава, че намаляването на хранителните помощи за най-бедните ще има катастрофални последници. Комисията предложи помощта да бъде намалена с една четвърт. Надявам се, господин комисар, че няма да останете глух на исканията, които ще бъдат обосновавани и в, по време на тристранната среща. Благодаря. Госпожа Йенсен има думата за една минута. Госпожа Женсен не е в залата. За това ще дам думата на господин Елис. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика. Тя работи много сериозно по този доклад. Важни са амбициите за 2012 година във връзка с стратегията до 2020 година. Въпросът е как да се финансират тези амбиции и това се вижда и днес в съвета при обсъждането на кризата в еврозоната. Трябва да се съсредоточим върху най-плодотворните области, там където може, е, например, комисията да ограничи своите разходи е, е, с обещаните 0% увеличение за разходите за персонала. Изготвихме 60%, извинете, 60 въпроса към комисията за приложението. Иначе може да се окажем в положение, в което знаем цената на всичко, но не и неговата стойност. Госпожа Вертман има думата. Благодаря. С проектобюджета бюджета за 2012 година за първи път се свързват тясно с бюджетния процес целите на стратегия 2020. С това поздравявам работата на колегите. На две точки искам да се спра безработицата сред младежите в Европа. Е, средната стойност за Европа е 20%, в Испания дори е 40%. И това са ужасяващи цифри и за това е разбираемо защо на Пуерто да Фол млади хора протестират, защо се говори все повече за едно загубено поколение. Трябва да се направи много повече за младите хора. Стратегия стратегията 2020, съгласно комисията в този проекто бюджет 43,5% от бюджетните средства са предвидени за постигане на стратегиите на стратегия 2020. И затова моето искане към комисията е в бюджетния процес да се предвидят повече възможности за преразпределение на средствата в светлината на дългосрочните цели. Благодаря. Благодаря на госпожа Вертман. Сега за минута и половина господин Ваган. Uh, благодаря, господин председател. Всички ние знаем, че бюджетът за тази година и тристранната среща ще бъдат трудни. Като парламент ние трябва да сме наясно със своите приоритети и да бъдем готови да се борим за тях трябва да сме готови за преразпределение на средствата между приоритетите. Според нас приоритет са онези области, които са насочени към насърчаване на растеж и работни места в Европа, особено в момент в който държавите членки съкръщават своите разходи. Например, кохезионната политика, структурното финансиране е ключ към насърчаване на растежа. Ето защо е необходимо съответно финансиране и аз подкрепям увеличаване на структурните фондове фондове. Научните изследвания, университетите и научните институции е също важно. Новаторството е, знач... е от много голямо значение. Инфраструктурата е също важна област на инвестициите. Също въжи и за инвестициите в транспорта, енергийните мрежи, широколентовия интернет. Всичко това е начин за насърчаване на растежа. Най-сетне Европейски съюз вече има нови правомощия след Лисабонския договор. Ето защо трябва да се осигурят финансови средства за тези нови правомощия. Благодаря. Госпожа Йенсен има думата. Сега виждам, че вече сте пред нас. Имате половин минута. Благодаря. Виждаме, че има трудности при плащанията през тази година много от страните не искат да плащат и ние трябва да намерим решение. Разбира се, това е свързано тясно с факта доколко държавите членки могат да използват средства от структурния фонд за 2012 година. Искам да посоча, че приоритетите се поставят в сектора на енергетиката. Това е много важно. Когато става дума за възобновяеми енергии, ние трябва да предоставим необходимите средства. Проектите вече са на лице и трябва да бъдат изпълнени. Е, това трябва да подкрепим съвсем конкретно. Сега, за ИТЕР, тук е, комисията е, упражни много натиск, обаче вие би трябвало да поставите съвета под натиск. Ние сме за този проект, обаче естествено не сме за това други изследователски проекти да им се съкръщават средствата. Благодаря, госпожо Йенсен. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. За една минута, господин Кели. Благодаря, господин председател. Като цяло, средствата, които се разходват на европейско равнище, трябва да добавят допълнителна стойност. И това трябва да е ясно за гражданите. За съжаление обаче, едно е да се добавя стойност, друго е да се демонстрира това. Затова е много важно е, да се опитаме да разясним на гражданите точно как се добавя тази стойност. Стратегията за периода до 2020 година е от решаващо значение за Европейския съюз – и през 2012 година ще бъдем оценявани не по размера на бюджета, а по това дали сме постигнали стратеги... целите на стратегията, включително повече е, инфраструктура, повече работни места и по-добра конкурентна способност. Трябват ни собствени ресурси и колкото по-скоро ги получим, толкова по-добре. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Следващия оратор Мар. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя госпожа Балсани за нейния доклад. Бюджетът е основният инструмент, той е стълбът на всички политики на Европейски съюз, обща стопанска политика, научните изследвания, външна политика, всичко това е безсмислено, ако не е подплатено от финансови средства. И днес в условията на криза е особено важно да разполагаме с бюджет, който да отговори на потребностите, които ни притискат. Програми за квалификация и обучение на младежи, за растеж, за повишаване на заетостта. Всъщност ние трябва да помогнем на най-нуждаещите се. А, бъдете политик, не проявявайте скъперничество и направете така, че плащанията а, да, да съответстват на политическите ни ангажименти. Благодаря. Господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Предвид факта, че има много ясни ограничения в бюджета и че съществува принуда да не се изоставят определени е, сектори, трябва да се вземат много важни решения за бъдещето. Предвид кризата, която засяга основно страните, е, които е, имат най-големи трудности, е необходимо финансовите средства на Европейския съюз да се използват правилно. Мисля основно за структурните фондове. Европейският съюз правилно посочва, че тези финанси не се освояват точно от страните, където има трудности. Обаче с мерките за економии не може да се постигне съфинансиране и по тази причина няма да могат да се финансират някои програми. Съфинансирането трябва да бъде намалено до 10%, за да могат средствата да бъдат използвани от страните, които имат трудности. И за да могат тези страни наистина да получават средствата, които са им необходими и те да не се връщат обратно в бюджета, е, трябва да се направят е, необходимите стъпки. В момента Европейският съюз е в криза и европейският бюджет трябва да бъде важно средство за излизане от кризата. Благодаря, господин Мейсен. bis jetzt? Е Както знаете всички, Европейския съюз трябва да затяга колана не само по отношение на бюджета, но и на националните програми за економии, защото ще трябва да се внася средства и в постоянния механизъм за стабилизиране на средствата а те, на еврото, а тези средства ще идват от националните бюджети. И сега е, ако искаме да избегнем бюджетните излисъчи следващата година, е, не би трябвало да заблуждаваме гражданите. Бюджетът е, дори ще бъде много по-голям, отколкото предвижда комисията. Плащанията по много многогодишни програми предстоят. Е, средствата за подпомагане не могат да бъдат е, намалени в момента, защото иначе Европейския съюз би нарушил договорите. Обаче има и някои други особености, като се вземе предвид е, съкръщаването на някои европейски агенции, ще трябва да се засили борбата с измамите, особено когато става дума за изплатени помощи. Според мен, ако това се направи, ще бъде облегчен много бюджета. Благодаря. Сега, за една минута, госпожа Херцог. Благодаря. Имам време само за две много конкретни предложения. Групата на социалистите подкрепя развитието на ИТЕР но не е съгласна с прехвърлянето на 100 милиона от седмата рамкова програма. Бихме искали трансевропейските транспортни и енергийни програми да имат гъвкавост от 5%. Това е гъвкавост и възможност за маневриране която е важна предпоставка за Европейския съюз, ако иска да насърчи економическия растеж. Благодаря. Комисарят Левандовски има думата. Един съвсем кратък коментар преди тристранната среща е в отговор на два конкретни въпроса. Господин Каплаш Сантош и госпожа Грелие защитава, защитаваха схемата за ощетените лица. Но вие много добре знаете какво става. Съдът на европейските общности заяви, че е необходимо да се намали сумата за тази програма от 500 милиона на 113 милиона. По правни причини трябва да намерим друг начин да се финансира всичко това. След това по отношение на казаното от господин Бютикофер, да, има програми, по които, при които разходите са били по-малко от предвидната миналата година, но тази година има сериозни проекти. Им работим по Набуко, работим с Азербайджан, Имаме сериозни програми за следващия период и важни системни връзки. Затова за всички, които искат бюджетът да бъде орязан, нека да ви кажа, че през 2012 година имаме правни ангажименти, поети към някои страни. Е, нашето правно задължение е да помогнем и на страни като Гърция, които се намират в беда и да им помогнем с структурните е, инвестиции. Благодаря. Давам думата на госпожа Балцани. Благодаря. От интересния дебат, който проведахме, а и от разискванията в парламентарната комисия, оставам с впечатлението, че всички мислят по един и същи начин, що се отнася до основната стратегия. Няма съмнение, че бюджетът е най-важният бюджет, най-важният инструмент, с който разполагаме за постигане на баланс между консолидиране на, а, на бюджета и необходимостта от растеж. Бюджетът е възможност да предотвратим един, може би, траен опадък на европейската економика. Ние имаме нужда от бюджет, който да поставя акцент върху приоритетите в стратегията 2020. Това означава инвестиции за заетост. Днес Чухме също така за нощно-развойна дейност, социално сближаване, енергетика. Това са все приоритети, които изискват съответни бюджетни средства. Както казах, бюджетът е много важен инструмент. Той трябва да се използва за всички онези области, които са важни за нас. Той трябва да бъде движещата сила за нашата политика и а, трябва да възстанови стабилността на Европейския съюз и единната валута. Надявам се, че на тристранната среща атмосферата на голяма отговорност ще помогне за воденето на ползотворни преговори, които в крайна сметка ще е, са полезни за Европейския съюз. Благодаря, госпожо Балцани, каза председателят. Гласуването ще бъде в 12 часа днес. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред съвместен дебат за а, политиката за сближаване. Господин Пипа има думата за 4 минути.